Dear colleagues, dear guests, uh, may I welcome you to our... Дами и господа, нека да ви приветствам на следобеното заседание на нашата парламентарна комисия. Преди да започнем изслушването по междуинституционалното споразумение за по добро законотворчество, нека да прочета решенията на координаторите на Комисията по правни въпроси. Първо по отношение на назначението. Госпожа Ферара се назначава за докладчик по искането за отменяне на имунитета на Флориан Филипо от И, и също така госпожа Халтала е докладчик по а, ново искане за отменяне на имунитет на господин Чеслав Шикерски. А, ще се обединят а, двете искания, за да има само едно разглеждане. Госпожа Халтала също така е политически докладчик по становището за приложението на Конвенцията за правата на хората с увреждания. Е, вземайки предвид е, е, комитета UNCPRD. Освен това, подобен доклад ще има във връзка с а, отговорностите, а, свързани с а, а, офшорните операции и газовите операции, във връзка с а, а, регламент 2007 13 2013. Координаторите се договориха да има и заседание, а, е, конференция за двете предложения за заместване на СЕСО. Първо за продажбата по интернет на стоки и второ за продажбата по интернет на дигитално съдържание. Координаторите се договориха и да поканят е, омбудсмана на следващото заседание на парламентарната комисия. Договориха се, че устните въпроси и защита на най-добрите интереси на детето в трансграничен план в Европа ще бъде, бъдат подготвени за ноемврийското пленарно заседание. Координаторите също така включиха в дневния ред на заседанието на комисията на 12 ноември 2015 година точката жените в управителните съвети. На това следва да предхожда заседание в съвета през декември. Целта ще бъде да се изслуша експерт от ОИСР. Ще бъдат поканени и членове на, Люксембург, на Комисията по правата на жените и представители от Люксембургското председателство. Координаторите се договориха да има остен въпрос по темата. Формулировката му ще бъде договорена по писмената процедура. Координаторите се договориха да организират през следващата година изслушване на комисията по реформи на граждански отрасъл в Украина, както и на основните участници в областта на реформата на съдебната система и в Украина и ангажираните с темата представители на Европейския съюз. Госпожа Камадини Кача и госпожа Андерсън ще бъдат заместник членове на групата по въздействието на пазара на а, дигиталните иновации, роботиката и м, изкуствения интелект. Това бяха решенията на координаторите. А сега нека да преминем към първата част от работата си днес след обед, заедно с Комисията по конституционални въпроси. Госпожа Хюбнер е председател на Комисията по конституционални въпроси и, и давам думата за уводни думи. Благодаря, тъй като нямаме оратори от Аско, ще използвам случая да, използвам, да спомена няколко важни въпроса. Първо, сигурно знаете, че по настояще има споразумение за по-добро законотворчество от 2003 година не трябва да забравяме, че тогава нещата в Европа бяха доста по-различни преди голямото разширяване, преди кризата, която доведе до много реформи, особено в областта на управлението в Европейския съюз и ролята на Европейския парламент и на, нова, на Европейската комисия беше разширена с нови компетенции. Така че през последните години има много големи промени в начина по който действа Европейския съюз и за това смятаме, че е толкова важно да се а, вземе предвид а, а, необходимостта да се преразгледа задълбочено междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество, нещо на което настояваме от доста време. Става дума за теми, които са от основно значение за нас в Европейския парламент. Повечето от тях са от значение за целият Европейски парламент. Именно затова Павел Свобода и аз приехме факта, че трябва на най-високо политическо равнище да се поеме отговорност за това споразумение. В най висок политическо равнище в парламента. Но комисиите Юри и Авко играят важна роля и трябва да бъдат много добре включени в процеса на преговори. И от името на парламентарните си комисии сме изготвили становища, включващи позициите на тези комисии. По отношение на съдържанието, ясно е, е Комисията по правни въпроси е основната отговорна за новото междуинституционално споразумение за по-добро законотворчество. Но а, Комисията по конституционни въпроси, АВКО, също има своите отговорности тук, особено що се отнася до компетенциите в областта на междуинституционалните отношения и а, по а, м, детайлни компетенции в рамките на междуинституционалното отношение като по-добро сътрудничество по време на законодателния процес, особено що се отнася до междуинституционното планиране и програмиране, особено в многогодишен план. А пък от изслушванията, които проведохме с Ги Ферховщат, главен преговарящ по това споразумение, виждаме, че темите на обсъждане между трите институции изглежда вървят към споразумение за, за подобряване на междуинституционното а, планиране, съвместно планиране и програмиране а, в многогодишен план. В АФК отговаряме и за наблюдението на междуинституционалното равновесие при процеса на вземането на решение, т.е за равновесието в компетенциите на различните институции, особено що се отнася до принципа на равнопоставеното третиране на парламента и съвета. Може би си спомняте, че вече години наред има е, доста особен тип конфликти между парламента и съвета, на кого принадлежи комисията, ако мога така е, да се изкажа. Тоест, е, кой е, трябва да, да бъде е, галеник на комисията, ако това е допустим начин да се формулира темата. Има различни области на законодателството, в които имаме съвместни компетенции. По някой път компетенциите на нашата парламентарна комисия се е, като е, правомерност и върховенство на закона и а, е, а, други елементи, свързани с по-доброто законотворчество, се припокриват с, а, между Авко и Юри. И така трябва да работим заедно с Юри, що се отнася до субсидиарността, пропорционалността, теми, които са важни, особено сега. И също така, по-доброто законотворчество смятаме, че не трябва да се разглежда просто като по-малко е, законотворчество, по-малко разпоредби, защото има случаи, където е, недостига на разпоредби водят е, до щети за европейските граждани. За това трябва да се намери наверния баланс, предлагат се альтернативни регламенти, предлагат се мерки за намаляване на административната тежест, но най-важното е да имаме е, положителна гледна точка. Защото когато в Европейския съюз вземаме решение чрез една демократична, прозрачна процедура, това е необходимо за по-доброто функциониране на единния пазар, направлението на Европейския съюз, на еврозоната, по-добра защита на правата на гражданите и насърчаване на економическия растеж – и развитие на социалната справедливост. Затова в парламента настояваме и темите по същество да бъдат вземани предвид достатъчно добре и за това е много важно институциите да си сътрудничат за по-добро законотворчество, което означава по-добро качествени правни нормативни актове, по-прозрачни, по-лесно приложими защото само така би могло европейското право да бъде по- положително възприемано и от гражданите и да води до повече а, европейска добавена стойност. Това в общи линии очакваме от процеса и искаме също с това съвместно заседание да демонстрираме че в момента работим заедно по темата, за да може да се постигнат по-добри резултати. Благодаря. Е, Благодаря, госпожо Хюбнер. Преди да дам думата на господин Карим, нека първо да кажа, че в залата присъства и делегация на граждански служители на Италианския сенат. Сърдечно ви приветствам. Биенвенути, казва председателят. Това е, може би, единствената дума на италиански, за която се сещам в момента. А, също така а, се опитахме да поканим и господин Тимерманс и господин Ферховщад на това изслушване, но, за съжаление, а, те нямаше как да присъстват. За това се налага да, да проведем изслушването без тях. Господин Карим иска думата. Господин председател, благодаря ви много, че ми давате думата сега. Благодаря ви за водните думи. Благодаря и на госпожа Хюбнер, председател на съответната парламентарна комисия, която дойде тук за да се занимавам заедно с темата. Обаче, е, моят въпрос е свързан с следното. Ние искахме да е, проведем заседанието днес, именно защото се е, разчиташе, че ще може да участва Франс Тимерманс, комисарят отговорен по въпроса и господин Ферхолштад. Защото ние разбрахме, че той е получил особени отговорности, свързани с междуинституционалното споразумение и е, каквито дискусии да провеждаме тук днес без присъствието на господин Мънс и господин Ферховщад, е, те ще са просто половинчати. Е, това не е приемливо. А що се отнася до прозрачността, много колеги, между които и аз, имаме доста сериозни въпроси. И преди изобщо да преминем към обсъждане на нещата по същество, е, има процедурни въпроси. И така, по изслушването днес, самият факт е, че комисарят Тимерманс и господин Ферховщад за комисаря знаем какви отговорности има по темата. За господин Ферховщад все още нямаме яснота, но изглежда те не желаят да присъстват и нашето обсъждане тук едва ли не ще бъде някакво смокиново листо за тях, защото в момента начина по който се работи, е изключително недемократичен и нашата дискусия ще прикрие тази а, демократична нелегитимност, която ги оставя голи с едно а, смокиново листо. И така, а, те трябваше да са тук, трябваше да можем да разговаряме с тях. Това беше целта, а сега се оказва, че нямаме какъвто и да било избор. Аз просто предлагам изслушването да се преустанови незабавно и ако не дойдат господин Тимерманс и господин Ферховщад на такова изслушване, ако не дойдат пред нас, това изслушване да не се провежда и тази парламентарна комисия да не им предоставя каквато и да била демократична легитимност като смокиново листа. Госпожа Ни. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Присъединявам се към колегата Карим Самата аз смятам, че това е положение, което не може да приемем. Занимаваме се от месеци с темата по-добро законотворчество. Госпожа Кауфман написа доклад. Ние внесохме своите изменения, обсъждахме го, гласувахме този доклад. И както много колеги тук установих с огромно очудване, че нашия доклад не е влязъл за гласуване в пленарната зала, защото това смущавало процеса на обсъждане на новото междуинституционално споразумение, предложено от комисията и по тази причина се оттегля този доклад. Самата аз смятам това за нечувано действие и за това Смятам, че трябва да търсим диалога с господин Ферховстат, с господин Тимърманс, за да имаме възможност изобщо да представим резултатите от нашата работа, когато липсват двамата основни партньори в нашия диалог. За мен диалогът е невъзможен, така че се присъединявам към предложението на господин Карим и още веднъж изрично моля ако господин Ферховстат иска да разговаря с парламента, да дойде в нашата комисия, за да можем ние да му представим нашите предложения. И действително, както каза моя колега, може би има смисъл дебатът, който сме запланували за днес, да бъде отложен за някаква дата, в която ще има представители на комисията, с които да можем да разговаряме. Мисис Регнер, аз. Госпожа Регнер. Благодаря, господин председател. И аз мога само да се присъединя. Тук става въпрос за по-добро законотворчество. А това, което се случва в момента е пример за това как не може да се постигне по-добро законотворчество. Това е най-лошия възможен случай. Парламентът и нашата комисия, която а, отговаря за а, тази тема, както и комисията по конституционни въпроси а, се занимава с тази тема, ние имаме готов доклад, върху който сме изработили и а, мога само да предложа, ако сме изправени пред следващото предизвикателство, ние сме готови с нашия доклад. А, междувременно в комисията ИМКО а, се появява нов доклад на подобна тема, формулиран по малко по-различен начин, отколкото доклада на госпожа Кауфман, но той а, ще бъде гласуван в пленарна зала. Това ме навезе на мисълта, че нещо не работи както добре е, в е, комуникацията между институциите. Е, има много неща, която, които а, не се обсъждат достатъчно добре и не са достатъчно ясни правомощите и компетентностите на комисиите. А, така че не, не смятам, че а, трябва да молим, трябва да задължим по някакъв начин всички а, въвлечени страни да участват в а, разговора между институциите. Госпожа Холтала. Благодаря, господин председател. Напълно се солидаризирам с колегите в тази дискусия. Мисля, че отказът на господин Верховщат и на заместник-председателя на Европейската комисия Тимерманс да дойдат тук са проява, е проява на арогантност и е точно обратното на това, което се стремим да постигнем добро взаимодействие между институциите. Мисля, че трябва да изпратим категорично послание и до двамата, е, казвайки, че не приемаме подобно поведение. Можем да го е, формулираме внимателно, но смятам, че сега сме поканили гости и можем да дискутираме това, което би съставлявало по-добро регулиране и по-добро сътрудничество. Госпожа Бусет, искам да подкрепя въпросите на колегите. Аз също мисля, че господин Ферховщад винаги говори за значението на прозрачност. Той води преговори по междуинституционното споразумение от името на парламента. Мисля, че само един процент от членовете на парламента знаят какви преговори води, въпреки че никога не е разговарял с нас и ние не знаем за какво води преговори от името на парламента. Мисля, че срамота и е жалко да вървят по този начин преговори, в които участва името на парламента. Не бих казала, че това е демократично. Председателят, напълно съм съгласен с казаното до тук. Но не сме сами. Тук имаме гост-оратор, господин Робинсън, който е доцент в Института по следдипломна правна квалификация към университета в Лондон. Имаме достатъчно брой членове за гласуване на отлагане на изслушването. Това беше направено като предложение. А можем да изслушаме и колегата, който е дошъл от Лондон, след което да гласуваме за изслушването и за това то да бъде отложено. Вие какво бихте казали? Това са двете възможности. Благодаря, господин председател. Задължен съм на колегата Хайди Халтала за това, че постави въпроса. Имам предложение. И моля то да бъде подложено на гласуване, преди да направим каквото и да е друго. Нашият е, госторатор, господин Уилям Робинсън, е, трябва да говори по програма от 3.10 до 3.25. Предлагам той да се изкаже веднага и след това без да се дава никаква възможност за въпроси, заседанието да бъде прекратено. Единствената причина, поради която правя това предложение, е от уважение. Господин Робинсън е положил огромни усилия, за да бъде тук днес. И ако двамата споменати вече господа не отсъстваха, той щеше да получи засвидетелстване на максимално уважение. Предлагам ви, господин председател, да подложите това на гласуване. I would uh, just like... Председателят, искам ясно да кажа, че господин Ферховстат имаше проблеми за днес. Той го обяви на заседанието на председателския съвет, е, на съвета на председатели на комисии. Искам само ясно да кажа, че той не е заявил, че отказва да присъства, заявил е, че има проблеми, които препятстват присъствието му. Сега трябва да се гласува дали да отложим е, изслушването за дата, на която двамата господа могат да присъстват. Разбирам, че това предложение трябва да гласуваме. Вие предлагате, господин Карим, първо да изслушаме господин Робинсън и след това да гласуваме. А, не! Първо да гласуваме, да изслушаме господин Робинсън и след това веднага да прекратим заседанието. Това беше идеята ми. Добре, кой е за? Против? Въздържали се? Ясно е. Uh, uh, having done that, having done that, uh... След като гласувахме, бих желал да дам думата на господин Уилям Робинсън, когато вече представих. Господин, имате думата. Thank you very much. Благодаря ви. Много съм благодарен за тази възможност да се изкажа по темата и мога само да се съглася с думите на госпожа Хюбнер. Темата е от огромно значение за Европейския съюз. Отношението към нея може да бъде само сериозно. От известно време предлагам институциите, участващи в законодателния процес на Европейския съюз, да преосмислят цялостния си подход към е, нормативния процес. И с голям интерес е, прочетох е, проекта на междуинституционно споразумение. Бях си помислил, че този път ще е по-различно. Но всъщност текстът, предложен от комисията, далеч не е по-различен от това, което ни бе предложено през 2003 година. Споразумението за нормотворчеството. А там ставаше дума за съвсем различна епоха. Бих казал, че проектът на комисията е една пропусната възможност. Необходим е по-смел подход. Предлагам да се спра на три елемента, чрез които да очертая подхода си. Първо, задължително е законодателната власт да бъде господар на законодателството в Европейския съюз. След, на следващо място, институциите, участващи в нормотворческия процес, трябва да създадат една годна нормативна уредба за законодателния процес, която уредба да е изчерпателна и достъпна. И след това, за да функционира системата, според мен би трябвало да има някаква форма на съвместен контрол. Ще се спра на тези три елемента подред. The EU is a democratic. Европейският съюз е демократична система, която се подчинява на върховенството на закона. Знаем това от договорите. Договорите задължават да се проявява откритост и прозрачност, да има и участие на гражданите. Според мен от само себе си се разбира, че в такава система законодателната власт, парламентът и съветът са тези, които трябва да задават основните права за регулативната дейност, естествено в съгласие с комисията. Гледайки текста, предложен от комисията, е, ясно съзирате в него оценки от е, стария технократски подход, когато всичко се е, поставяше на техническа основа и комисията водеше парада. Сега сме се отдалечили от тази технократска система в посока към демократична парламентарна система. Погледнете оценката на въздействието. Комисията казва, ние ще имаме свой подход, който трябва да бъде следван от парламента и съвета, когато извършваме оценка на въздействие на предлаганите актовете. Не мисля, че трябва да е така. По отношение на упростяването, комисията казва, ние си имаме програма за упростяване, съветът и парламента трябва да стъпят върху нея и на тази основа да разработват собствените си програми за упростяване. Аз не мисля, че това е правилната поредност. Парламентът и съветът са тези, които трябва да имат водеща роля в разработването на тези програми. Естествено, те ще работят с комисията. Заедно институциите трябва да положат основата. А тази основа трябва да включва технически аспекти. Винаги ще съществува и политически процес извън тях, който винаги ще е сложен, но според мен има много голям обем техническа материя, където общото съгласие и наличието на фундаментални правила ще улеснят много процесите. Например, планиране, програмиране, оценка на въздействието, допитванията, изготвяне на проекти на правилата – правила за разпространение на общностното право, за е, осведомяване на гражданите за неговото съдържание, правила за актуализация на общностното право. Тези основни правила трябва да се прилагат към всички актове, включително тези, които приема Европейската комисия. Действащата уредба за изготвяне на нормативни актове в Европейския съюз е една объркана мозайка с много празноти, Правилата са заложени в огромен брой, смущаващо огромен брой различни актове. Например, от 1971 година датира правилото за изчисляване на сроковете. Някои норми са в договорите, други са в подзаконови актове, трети са в правилниците за дейността на институциите. Има между институционни споразумения Струми се 4 на брой. Има безбройни насоки и наръчници, някои от които са публично достъпни, но не всички са публично достъпни. Комисията е приела неодавна насоки на Европейската комисия за по-добро регулиране. Мисля, че тези насоки трябваше да бъдат общи между трите институции. И има всякакви програми като BEST и SLIM. По-добро регулиране, по-интелигентно регулиране най, най, в самото начало е, започнахме от по-добро нормотворчество, минахме към по-добро регулиране, сега стана интелигентно регулиране и сега пак се връщаме към по-добро регулиране. Кой знае всички тези програми за какво всъщност се отнасят? И разбира се, има цял спектър от е, съобщения на комисията. Погледнете само вебсайта на комисията, озаглавен по-добро регулиране и ще видите колко много съобщения има, при това там не са изброени всички. Проблемът с съобщенията на комисията е, че ние никога не знаем дали те съществуват успоредно едно с друго. Или когато се приеме ново съобщение, то замества старото съобщение със същата тема. Освен това има и а, така наречените служебни работни документи – ако се преведат, добре, обаче ако не се преведат, те дори не съществуват на всички официални езици на общността. Много от тези правила сега са остарели, както каза госпожа Хюбнер. Споразумението за по-добро нормотворчество е било прието през 2003 година. Тогава Европа бе съвсем различна. За кодификацията правилата датират от 1994 година. Правилата за преработката и консолидиране на актовете датират от 2002 година. А правилата за изготвяне на проекти на нормативни актове датират от 1998 година. Могат ли правила от 1998 година да отразяват актуалните сегашните потребности. Аз твърдя, че това не е така. Всъщност комисията трябва да види всичко, което е приела е, в контекста на по-доброто регулиране, за да види колко много предложения са и дадени, за да се усъвършенства процеса на разработване на проектите. В предложението на комисията има много предложения за редакционна работа, за наблюдение и оценка, за недопускане на непропорционални разходи, за приемане на правила, които да се прилагат и изпълняват лесно. Всичко това датира от актове от 1998 година. Всички тези изисквания съществуват от тогава. Правилата не само са остарели, а са и непълни. Следователно, обслужват ли те целта си? твърдя, че се нуждаем от нов подход. Всички правила трябва да бъдат събрани на едно място. Законодателната власт, съгласувано с комисията, трябва да разработи всички основни правила за регулиране в Европейския съюз и мястото за тези правила е междуинституционното споразумение. Там трябва да са основните норми, а след това може да има норми на по-низко равнище, които да доразвиват основните норми. Подобна система има очевидни предимства. Едно предимство, за което най-напред ще се сетим е прозрачността. Всички, които участват в самия законодателен процес, ще бъдат съвсем наясно както със собствената си роля в процеса, така и с приложимите правила. Системата на Европейския съюз е много зависима от правила, защото много хора работят в институциите, в законодателния процес на институциите. Те имат различен происход, различна култура, различно образование. Много малко от тях са специалисти по законодателство. Те имат други специалности има много малко, много ограничено обучение по законодателен процес. Зная това, защото аз участвам в такова обучение и зная колко ограничено е то. Онези, които са специалисти по оценка на регулативното отражение не знаят какви са правилата за изработване на нормативни проекти и обратно. След това всичко е много е, трудно за превод, защото и преводачите се затрудняват, когато е толкова разнороден происхода на нормите. Така че най-напред трябва да се усъвършенства самия законодателен процес. След това трябва да се разшири прозрачността като такава. Гражданите и предприятията трябва много по-лесно да получават цялостна представа за нормите, които се прилагат към интересуващия ги въпрос. Както самата комисия заяви през юни тази година, големият брой общностни програми за законодателство не гарантират достатъчна прозрачност, макар да го целят. И за това програмите трябва да се съчетават помежду си, да се стиковат по-добре. Точно това твърдя и аз. Омбудсманът в по-различен контекст казва, Европейските граждани и организации, както и предприятията, трябва да бъдат в състояние да следят всяка стъпка в законодателния процес и да знаят как законодателите са стигнали до крайния резултат. Парламентът, съветът и комисията имат интерес да законодателстват максимално открито, за да се ползват от обществено доверие. Твърдя, че една ясна уредба с правила, които въжат за трите институции и които са приети по единна процедура от трите институти, най-добре би допринесла за спечелване на доверието на обществото. Не е достатъчно просто да се приемат основни правила, колкото и качествени да са те. Редица учени са посочили, че вече съществуват голям брой норми на Европейския съюз, досежно регулативния процес. Но според същите учени остават проблемите свързани с качеството. И изводите, които правят е, въпросните колеги, са, че тези правила водят до нелогично и несъответстващо си прилагане на практика. Трябва да се създадат структури, които да следят спазването на правилата. Вече съществуват някои съвместни механизми извън тристранните срещи. Има структури за кодификация и преработка на законодателството за създаване на, редакцион, на норми за редакцията. Както виждате, в различните области има съвсем различни структури за общ контрол от страна на трите институции. Тези процедури трябва да бъдат рационализирани в някакъв общ формат. За мен това би било много по-добър подход. Да има един постоянен орган, който да следи качеството на законодателството. Комисията в предложението си е, дава идеята за е, създаване на комисии адхок. Според мен това не би било уместно. Тук ми се иска е, да цитирам Уилям Хит Робинсън, много по-известен от мен Уилям Робинсън. Това е негова известна карикатура и тя малко ми напомня законодателния процес. Виждате, че тук има едно ято работници, всеки от които работи нещо свое. Всички се опитват да попълнят разстоянието между два стълба и в далечината слабо се вижда а, един нов метален компонент. Ето това е комисията с новите и предложения. Като видим тази картинка, разбираме, че ефективната координация на усилията на всички работници в този процес е задължителна, ако искаме структурите ни да стъпват върху здрав темел. Разбира се, няма да е лесно трите институции да създадат набор от общи правила, общи основни правила за всички технически аспекти на регулирането в Европейския съюз, но усилието си заслужава Законодателната процедура на Европейския съюз винаги ще бъде сложна. Това ще бъде винаги и тежък политически процес, но поне технически фундаментални норми ще съществуват и ще бъдат разбирани от всички. Затова предлагам вместо да се пропусне възможността, да я прегърнем като златна възможност за приемане на изчерпателно споразумение за всички аспекти на регламентирането в Европейския съюз. Благодаря. Thank you very much, Mr. Robinson. Um, благодаря, господин Робинсън. Преди да приключим изслушването, нека да дадем думата на депутатите, в случай, че имат въпроси към вас. това би било приемливо. Госпожа Ниблер. Е, благодаря, господин председател. Нямам въпрос, просто искам да благодаря за изключително интересната презентация. Толкова по-тъжно е, че нито господин Ферховстът, нито господин Тимърманс можаха да чуят това изложение. А, бихме се радвали да чуем коментара на комисията за изложеното от вас. Много ви благодаря още веднъж това а, нека да го приемем като първа стъпка към а, а, възможността от, от наша гледна точка да дадем своя принос а, в, а, тази, за тази тема. Господин Кари. Благодаря. Нека и аз да благодаря на господин Робинсън за проявеното разбиране. Нека да му се извиня за това, че се. А, озова сред един по-широк дебат, но а, при всички положения а, би било отлично да предоставим на комисаря Тимерманс и на господин Фриховщад възможността да изслушат а, тази презентация лично. А, благодаря много и се извинявам на всички, които моето предложение за които моето предложение е създава неудобство. Благодаря много и аз се присъединявам към казаното от господин Карим. Извинявам се за начина по който се разви изслушването днес. Много ви благодаря, госпожо, господин Робинсън, за вашата презентация и с любезното позволение на госпожа Хюбнер закривам изслушването. want... Уважаеми колеги, ще продължим работата на комисията Юри след малко.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

Uh, Уважаеми колеги, нека да продължим работата си. Точка 16. Размяна на становища с делегацията към офиса за хармонизация на вътрешния пазар. Господин Свевска има думата. Е, е, Вражениями и благодаря. Ще споделя с вас своите впечатления от нашето посещение, посещение на делегация от нашата комисия в Аликанте. И там посетихме службата за хармонизация в вътрешния пазар. Госпожа Комодини госпожа Ханибол участваха в тази делегация. Аз също бях член на делегацията, разбира се. Това пътуване беше много интересно. Подготвената за нас програма беше много интересна от една страна, от друга страна имахме възможност да се запознаем отблизо с работата и с проблематиката в ежедневните задачи на службата за хармонизация в вътрешния пазар получихме и въведение в работата на службата. Обръщам се към господин председателя и към секретарията с една молба. Много бих се радвал, ако получим възможност да, да обменим мнение с господин Антонио Кампинус – за да можем да изработим стратегия за нашето сътрудничество за периода 2016-2020 година. Сигурен съм, че това би било изключително полезно за всички членове на нашата комисия да добият поглед върху спецификата на тази работа. Имахме разговор и по финансови въпроси това е интересен аспект от работата на тази служба. Тя е единствената а, от всички служби на Европейския съюз, които имат бюджетен излишък. А, това е свързано с факта, че те управляват а, а, таксите от а, марки. Този въпрос е, е сложен и е строго регламентиран, разбира се. Изразходването на тези излишъци може въпреки всичко да бъде регламентиран по нов начин. До сега за изразходването им са отговаряли национални офиси на службата в държавите членки. Но за бъдеще може да бъде изработен един общ план, който да бъде следен централно от службата. Особено интересно ни се стори самото местоположение на службата Аликанте е прекрасен, очарователен град, чудесно разположен. Самото седалище на службата за хармонизация е непосредствено на крайбрежието на Средиземно море. И работещите там имат прекрасен изглед към морето, вършейки своите нелеки задачи. Тази нова сграда се използва от една година насам, съвсем нова. Сградата разполага с модерни сървъри. По този начин там се събират и управляват данни от всички държави членки. Връзките с държавите членки, както и с трети държави, свързани с проверките на различни законодателни актове, се извършва също така от тази служба една служителка на службата симулира за нас регистрирането на запазена марка. Тази демонстрация беше направена специално за нас и успяхме да проследим стъпка по стъпка целия процес на регистрация. Тази работа, разбира се, предполага висока степен на специализация от страна на служителите – толкова по-важно е, е сътрудниците, които управляват тези инструменти и ги използват, да бъдат е, добре обучени. Е, те имат възможност да следят онлайн от всички свои работни места в различни помещения процеса на регистрация. Освен това, имахме изключително интересна размяна на мнения, свързана с бъдещите задачи на службата. Още първият ни разговор, първата вечер, доведе до изключително емоционална дискусия с сътрудниците на службата за хармонизация. И това беше изключително полезно за останалата част от нашето пребиваване там. Обеден съм, че едно по-систематично подхождане към а, размяната на мнения, на а, информация както по време на посещението на нашата делегация, така и обвързано с покана на служители на службата тук в Брюксел при нас може да бъде много полезно, защото колкото по-добре познаваме работата си, толкова по-полезно ще бъде това както за нашата работа, така и за работата на службата за хармонизация. Много се радвам, че участвах в тази делегация. Благодаря, госпожа Ханибол. Искате ли да допълните казаното? Съвсем накратко, господин Цвевка ни даде доста информация за това, което се случи. Е, пътуването беше отлично, мисля, че на всички ни хареса. Аз едно време работих в офис, който беше на брега на Темза и мислех, че това е а, прекрасно, а сега видях а, на една друга служба на брега на Средиземно море. А, тъй или иначе доста се работи там. И по някой път сякаш не си даваме сметка колко много работа имат – а, и колко ефективно я вършат. Начинът по който беше организирана работата беше много впечатляващ. Едно от нещата беше особено впечатляващо във вся... всяко бюро. Имаше монитор, на който се показваше информация за това а, какво а, вече е приключено, по какво се работи, по какво ще работата не е започнала, така че никой нямаше извинение. Всеки знае а, какво върши всеки. Господин Кампинос би искал да дойде тук да поговори и за работата на а, пред комисията. Това е една от важните ни компетенции, така че предлагам да го поканим. Ще има някои проблеми, промени в управлението на ОХИМ. ОХИМ ще стане службата по интелектуална собственост на Европейския съюз, така че може би не е лошо да се организира такова изслушване в някакъв момент. Съгласна съм, аз бях там преди една година за 20-та годишни на службата и мисля, че тази служба може да бъде демонстрирана пред всички граждани, като един от най-добрите европейски проекти. Господин Кампиниас може да бъде поканен и във връзка с наскоро приключилата работа по пакета за търговските марки. Е, би било интересно да чуем какво мисли той по този въпрос, така че да, мисля, че е добра идея да го поканим на заседание на нашата комисия. Благодаря ви много за тази размяна на мнение. Преминаваме към точка 17. Делегацията посетила ОСР в Париж. Госпожа Регнер беше една от участниците. Господин Дюран също е тук. Госпожо Регнер, заповядайте. Dankeschön. Natürlich. Благодаря. Разбира се, че това посещение в ОИСР беше много осветляващо и много интересно и в много интересен момент. Обсъждахме широк кръг от теми, корпоративно управление, дружествено право, жени в управителните съвети на компании. А, след това, след обяда обсъждахме въпроси, свързани с авторското право. Най-интересният разговор беше с господин Анхел Гория. Проведохме разговор предната вечер, преди да прочетем в вестниците а, преди срещата на Г-20 за начинът по който се обменя информация, целият пакет, свързан с тази тема. Той ни описа а, този пакет а, предварително. А, това беше много важно заради директивите, свързани с акционерското право и всички дискусии, свързани, свързани с корпоративното право, които водим. Всички тези разговори, които водихме не само с господин Гория, с много други учени, които работят за ОИСР, бяха много интересни те ни представиха, например, начина по който са се променили е, структурите на собственост в големите компании. Има държави, в които а, все още собствениците а, са притежатели на голям пакет а, акции, но има и такива а, компании, а, които разпределят на много, а, а, много широко своите акции, за да разпределят риска и купуват малко, акционерите купуват малко акции от много различни предприятия. И е тук се поставя въпроса кой носи отговорността от името на големите а, фирми. А, това се отразява на корпоративната социална отговорност, на начина по който се отчитат а, резултатите и тук това, което чухме от ОИСР беше много интересно. Те провеждат изследвания в тази посока. Ние участвахме в истински дискусии как може да се постигне по-голяма степен на отговорност от страна на компаниите проведохме разговори с един от водещите учени на ОИСР, свързан с въпроса жени, участващи в управителните съвети на големи фирми. Този разговор беше много интересен и решихме да поканим тази дама да дойде при нас в светлината на организираната голяма конференция от страна на Люксембургското председателство по този въпрос. Искаме да зададем устен въпрос в пленарна зала затова за нас тази тема е много важна и е много ценно не само да поддържаме разговора, а и да упражним натиск и да получим повече информация за подхода на ОИСР по тази тема. Тук ще спра, ще дам думата на моята, моя колега господин Дюран. Може да се каже като обобщение, че въпреки, че Париж не е далече, разговорите, които проведохме с ОИСР, те имат интересно политическо, и економическо значение и не бива да се подценява ролята на ОИСР, особено в светлината на събитията, свързани с срещата Г-20. Господин Жоран. Благодаря, господин председател. Какво мога да добавя? след казаното от госпожа Регнер. То беше толкова изчерпателно и ясно. Ясно е, наистина беше много интересно нашето посещение. Сутринта изслушахме много анализи за сравняващи появлението в Европейския съюз и в Съединените щати. Някои от моделите идват от Съединените щати към Европа. Има голям брой посредници в Съединените щати. Има множество акционери и по някой път става дума за доста сложна тема, защото това са посредници, които трябва да, да получат съответното обезщетение за своя труд но като се взема предвид това, което получават финансовите посредници, има добър марш това да стане. Същевременно по този начин се създават условия за гласуване в предприятията в Съединените щати. Има много предприятия на Съединените щати, които се котират на борсата – за разлика от Европейския съюз, но е много интересно да се разгледа а, какви са различните типове предприятия, които са и дружества, които се управляват и едно от нещата, а, което научихме от а, директора, че той наистина има нужда от подкрепата на Европейския парламент, особено що се отнася до срещите на ГЕВА 20 Така че за ОИСР, за правата на акционерите, за данъчните транзакции, за, данъч... за финансовите транзакции и за данъчните определения, например, ОИСР има нужда от крепата на парламента и исках точно това да подчертая тук. Благодаря. Е Бяхте четири има, заедно с Констанс Легрип. Извинявайте, но тя пристигна по-късно, а пък аз тръгнах по-рано, така че реално бяхме трима участници през цялото време. Благодаря, не виждам желащи да се изкажат. Има само още една точка в дневния ред. Преглед и парламентарен контрол върху делегирани тактози и прилагащите мерки. Докладчика господин Хризогонов не е тук. От доклада става ясно, че няма проблеми с нито един от двата акта. Регламент е, и изменящ регламент 1126 от 2008 във връзка с международните счетоводни стандарти и регламент 1606 от 2002 година и вторият регламент на Европейската комисия изменящ регламент 1126-2008, въвежда международни счетоводни стандарти във връзка в съответствие с регламент 1606-2002 година, що се отнася до международен счетоводен стандарт 27. И така, ако а, може да вземете това предвид, можем да сметнем, че тази точка е разгледана. Ако имате допълнителни въпроси, обаче ще трябва да отложим обсъждането за друго заседание. Нямате въпроси. В такъв случай приключихме работата си за днес. Благодаря за участието. Последното съобщение е, че следващото ни заседание е на 12 ноември в Брюксел. Благодаря.